Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar porque tenemos una. Добър ден. Нека да започнем а, работата си. Логистиката е малко сложна. Ще има доста оратори, които ще се включат по видеовръзка нещо, което не е, е съвсем лесно за организиране, така че трябва да започваме сега. Съвсем накратко, защо взехме решение да проведем това изслушване? Проявяваме съответното уважение към институциите в Венецуела Нашата комисия, е, както е, властите в Венецуела знаят, много внимателно следи случващото се с правата на човека в страната. Поканили сме властите на Венецуела да изпратят представител на заседанието днес, е, но поканата бе отхвърлена. Нашата цел не е да се месим в Венецуела. Има твърде много конфликти по света, но същевременно за нас е много важно върховенството на закона и правата на човека да се зачитат навсякъде по света. И част от нашата работа е да следим правата на човека навсякъде по света. А, именно а, за това се занимаваме и с Венецуела. Има политически активни а, лица в затвора в Венецела, нещо, което винаги е сериозен повод за притеснение. Много добре знаем, че в Венецуела не се зачитат а, някои институции, не се зачита волята на гласоподавателите. А, нещо, което е важно за всяка демократична държава. Трябва да се даде възможност за независима работа на институциите и върховенството на закона трябва да бъде е, спазено на всички нива. При изборните позиции резултатите от изборите трябва да се спазват. Правителството няма право да криминализира действията на политическите си опоненти. И това е принцип, който следва да се прилага и в Венецуела, и навсякъде другаде по света. Има сериозна политическа поляризация в страната, прибягва се до насилие, до конфликтиране, но за нас е очевидно, че това съвсем не е най-доброто решение. Аз не го казвам като противник на Венецуела, нищо подобно. Казвам го като приятел на Венецуела, като защитник на Венецуела. Смятаме, че политическите представители на Венецуела трябва да създадат едно свободно демократично пространство, където да могат съвместно да съществуват различни политически партии и възгледи. И тук официално призовавам да бъде освободен кметът на Каракас. Множество е, важни политически фигури по света призоваха за това Леополдо Лопес и господин Кристабъл бяха задържани неправомерно. Има сериозни безпокойства в тази връзка. Случващото се не отговаря на международните стандарти. Да не говорим, че те са задържани в военен затвор. Всички имат право да се ползват от презумцията за невиновност и е, никой не може да бъде задържан произволно. Трябва да се задвижват съдебните процеси в е, разумно, в разумен график и никой да не бъде държан е, без процес и присъда. Призваваме всички в Венецуела да останат е, спокойни. Изискваме политически затворници да бъдат освободени. Е, ние не сме безразлични към случващото се там. Следващия месец ще участвам в посещение на делегация от Европейския парламент и съвсем и, а, в лично качество ще а, се изкаже пред венецуелските власти. Ясно е, че е, гражданите на Венецела са избрали своя президент, но ние като защитници на правата на човека сме длъжни да бдим над тях. Необходимо е да се проверят нещата внимателно и да има разследвания по нарушенията на правата на човека. Днес сме поканили много важни участници, които ще ни дадат по-ясна представа за случващото се в Венецела. Има различни включвания, някои ще бъдат по видеовръзка, други ще бъдат от залата. Ще ги слушаме и след това ще дадем думата на всички депутати, които са в залата и които са готови да се изкажат. Сега чакаме видеоконференцията и давам думата на госпожа Деса Савърсанова. а, координатор по правата на човека в парламента на латиноамериканските държави. No sé quién está tratando de hacer la conexión. Bueno, eh, intenten conectar con ella, por favor. Нека се опитаме отново да установим връзката. Между времено ще дам думата на господина Сис, който ще трябва да тръгне по-рано. Продължаваме да се опитваме да се свържем, а между времено ще дам думата на госпожа Дезире Коопера. Клопера. Buenas tardes a todos. Ми номер е Сесилия Кабрера. Добър ден на всички. Казвам се Кабрера и участвам в органа, представляващ жертвите и е, работещ по разследване на случило да се в Венецуела през 2013 и 2013 година. Тук са и други колеги от е, нашата комисия. Благодаря, госпожо председател, за тази възможност да участваме в заседанието на подкомисията по правата на човека, за да е, говорим за случващото се в моята страна през последните години и да призовем е, за справедливост за семействата на пострадалите. Имаше една група деца, включително и моето, които пострадаха от нападение на банди, свързани с правителството. Луис Доран е един от многото жертви. Неговият син беше нападнат на обществено място. А, и е, беше обезглавен Оскар Фереза, пък загуби е, ръката си е, поради експлозия на бомба хвърлена от банда. Докато е шофирал камион. Ставаме жертви на политически движение. Уважаеми депутати в Европейския парламент, когато се споменат убитите през 2013 година 43 студенти, мирни демонстранти, убити от режима на Мадуро, това е повед за гняв и възмущение, защото опасяваме се, че наш, нашето страдание се използва за политически, да извличане на политически дивиденти. Правят се опити отговорните да бъдат превърнати в герои. На практика 35 от загиналите са убити от банди, свикани е, от представители на властта и организиращи нападения срещу хора, опитващи се да построят барикади по пътищата сте запалили обществени сгради. 868 души са а, ранени и хиляди души пострадаха от а, сериозно ограничаване на достъпа им до а, услуги, свързани с здравеопазването, образованието, както и до възможности за свобода на движение. Същевременно след тези действия се арестуват виновните, хвърлят се в затвора и в последствие се описват като политически затворници. Това е фалшификация. затвора не са само господин Лопас и господин Серваяс. Господин Доран също е в затвора. Извинете, господин Серван Доран е бил убит, опитвайки се да спаси 7 годишно момче. Господин Гонзалес, прокурор, е застелен на барикада. Има хора, има баща на четирима деца, застрелен в лицето, в близост до барикада. Има военен, застрелен в главата, баща на едно дете, което остава сирак. Това са истинските жертви. Това са жертвите. Техните имена трябва да бъдат споменавани в изказванията в Европейския парламент. И се надявам, че ще бъдат чути гласовете на жертвите, представени от нашата организация. Правата на човека не могат да се използват като политически инструмент. Правото на свобода на словото и на мисълта по никакъв начин не трябва да се използват за оправдаване на престъпни действия. Трябва да бъдат подведени под отговорност политическите лидери, които организираха демонстрациите, довели до насилие от феврари до юни миналата година. Леополдо Лопес е, попитан от журналист е, кога ще свърши всичко това, отговори, когато свалим онези, които са на власт. Тези актове на насилие не трябва да бъдат покривани, не трябва да бъдат прикривани. А, и недокладвани в медиите. Има и някои организации, занимаващи се с защитата на правата на човека в международен план, които също имат своята вина тук, защото сочат хвърлените в затвора като политически затворници, забравяйки а, истинските жертви, онези, които са загинали. Трябва да се сложи край на безнаказаността. Това е основното за нас. Отговорните за огромните загуби на нашите семейства трябва да бъдат наказани. трябва да се прояви съответното уважение към семействата на жертвите. Не може правата на човека да се използват за извинение за извършване на престъпление. Чашо Лорсано. Благодаря. Сега вече връзката е направена с госпожа Солосано. Тя е координатор на Комисията по правата на човека в, за, на демократично движение. Имате думата. Първо малко да намалим светлината, за да се вижда по-добре екрана. Соларосан се казвам. Не се чува, изглежда добре. Tenemos un problema con el sonido y supongo que los intérpretes no pueden hacer su trabajo. Intente. ¿Tiene un micrófono delante o lo tiene? Преводачите имат проблем с звука, доста трудно е, не се, звука на видеовръзката не стига до тях. Може би ако се говори малко по-близо, ако говорите по-близо до микрофона, може би ще е по-добре. las características ha sido la violación a todos los tipos de derechos humanos que están previstos, protegidos en todo el mundo internacional de la mano. Efectivamente, ¿sí me está bien? Hay un problema con el sonido, no la podemos traducir. Ni siquiera en español ya consigo seguir. Боя се, че качеството на звука не е достатъчно, за да се превежда, непрекъснато е, накъсане звука. Може би, ако е, има наоколо техник, би е, се опитал да коригира положението. Просто почти е невъзможно за преводачите. Bueno, el Parlamento Europeo tiene mucho que mejorar en términos técnicos, la verdad. ¿Eh? ¿O No. No, no, no. Очевидно в парламента ще трябва да се направят някои технически подобрения. Това не е само днес. Непрекъснато има проблеми с звука и с сега ще дам думата на господин Рамон Гермо, който е секретар на е, на от партиите, който е с нас тук. Госпожо председател, дами и господа, Европейския парламент излезе с резолюция по Венецуела преди време. Това е третата. Две е, бяха прияти миналата година от феврари и декември и това са най-така пресните резолюции в този смисъл. Европейския парламент е, отново надигна глас, е, предизвикан от събитията в страната ни. През феврари те остигнаха кулминация когато кмета на Карака с Антонио Десма, който се възстановяваше от е, операция, трябваше да има изслушване, но то бе прекратено за трети път на 9 е, понеделник. Економическото, социално и политическо положение в Венецуела е много тежко, но е, правата на човека също се влушават между Американската комисия по правата на човека и излиза с данни, които показват, че правителството не приема и не откликва на решения на международни организации по правата на човека, твърдейки, че това са въпроси на, тях, национал, на техния национален суверенитет. А тук става дума наистина за нарушение на приложимо международно право. Защото всеки, всеки човек има право на лична безопасност и сигурност между 99 и 15 над 52 000 венецуелци са загубили живота си. От 25 убийства на 100 000 жители цифрата скочи на 82 през 15 година, което наистина е доста тревожно. И това се случва абсолютно безнаказано. Силите за сигурност се, се военизираха и това, тази тенденция се заблучава. Междуамериканската комисия за права на човека констатира и разрастване на гражданските въоръжени сили, които действат като полувоенни организации, е, формирования. Това също е в е, ясно нарушение на международните право в е, годишните си доклади и други е, правозащитни организации казват, че 137% са случаите на изтезания и убийства в Венецуела. През април е, губернатора на щата Миранде, който е, беше кандидат за президент от Демократическата партия, твърди, че неговия лик е използван като мишена за обучение в стрелба в армията. Енике Кабрилес пък е бил стратегическа цел е, в случай на война, например. И сега ще цитирам един от е, губернаторите ни, който каза, че в е, да кажем в Уругвай, това е една държава, която се управлява от контрреволюционални, контрреволюционни сили и Извинете, става дума за съседна провинция, Рагуа. И за Рагуа, губернатора на Миранда е стратегическа цел, тъй като интересите политиката, която той отстоява, противоречи на революционните цели и че не е достатъчно патриотична неговата политика. Това са думи на политици в нашата страна и други дисиденти също нямат възможност да участват в демократични форуми, например член на Конгреса Мария Корина Мачадо, която произволно е изгодена от е, парламента, от самия председател. Това е незаконен акт, а парламента е един орган избран с, с пряко от народа. Това става от 98 насам. Все още няма график за провеждане на избори, не се свикват избори за Народно събрание. То трябва да се дава отново на 5 януари 2016 година. Леонардо Лопес, Даниел Валос и други политически лидери обявиха главна стачка. В крайна сметка, съдебната власт се използва за политически цели – не се зачита и свободата на пресата. През май Двадесет и двама ръководители на национални вестници ще, ще върху тях ще има забрана да пътуват поради информа, по информа, информационни цели и съображения. Това са представители на Ежедневни сел Национал и Тал Куал и Лапатия ком портал. Разбира се, и съответните лица нямат никаква възможност да се защитат. Има ограничения за продажбата и купуването на чужда валута, също така, когато става дума за економически и социални права, няма покупателната способност на населението не расте, инфлацията и дефицита е, разрастват, е, няма достатъчно работни места, социалните услуги, здравеопазването, строителството, жилищното строителство, нивото на всички тези услуги пада, инфлацията през последните 20 години възлиза на близо 4 Хиляди процента върху хранителните продукти предимно. Заключението на комисия по ОНЕ, на ОНЕ по тези въпроси е, че системата на е, продоволствието в Венецуела вече не е в състояние да осигури сигурността на е, продоволствието и на хранителните доставки. Това е в нарушение на конвенции 87 и 26 на, е, и 144. Благодаря ви за вниманието, дами и господа. Благодаря много. Да опитаме отново да чуем Салтанов vicepresidente национал del Partido Socialdemócrata Un Nuevo Tiempo. Благодаря. Аз съм национален вице-президент кръглата маса за демократично единство в парламента. En cada uno de los instrumentos internacionales de la materia. Vamos a hacer un breve esbozo de lo que hoy ocurre en mi país. Невъзможно е да се превежда, казват от френската кабина. Un momento de nuevo, señora Solorzano. Los intérpretes no pueden, no pueden interpretar nada. Francés sí. En español se entiende muy bien, pero parece que para los intérpretes no es... A ver, a ver si me dicen algo. Entonces, ¿pueden interpretar? Sí. De acuerdo. Adelante. Adelante. Lo siento, ¿eh? es muy complicado. Hable despacito. Извинявам се също, но ако се обичате да говорите малко по-бавничко, може би. Тази организация е обединение на политически партии този алианс, този съюз се бори за демокрация. ...167 ciudadanos detenidos por razones políticas. De este número, solamente 709 ciudadanos han obtenido libertad plena.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 Siento mucho que haya problemas con la interpretación. Много благодаря. Наистина извинявам се за проблемите с звука. С... Аз лично, каза председателката, нямах проблем, защото ви слушах е, пряко. И си мисля, че ако наистина не може, няма да има превод, ще е трудно единствените от залата, които ще разберат, е, са хората от е, испаноговорящите. Но нека да опитаме отново и да видим дали качеството ще бъде достатъчно добро за кабинен превод. В противен случай ще трябва да прекъснем изслушването. Сега има думата господин Ромеро Добър ден. Чувате ли ме? Да започнем и да видим дали качеството на звука е достатъчно добро, за да се превежда. Така или иначе ще върви на английски, за да е по-лесно. Първо, благодаря ви много, благодаря много на Европейския парламент за това, че се занимава с темата за положението в Венецуела и за това, че имат търпение да изгледат в това видео. Невъзможно е да говоря, защото в ухото ми влиза превода, казва оратора. Аз съм изпълнителен директор, изпълнителен директор на организация Форо Пенал Венецуелано, която това е наказателно-правен форум, който включва на 200 юристи от е, много страни. Ще както и правозащитници от Венецуела. Ще започна с един случай, е, делото на, е, срещу Хераро, за Хераро Хареро, който бе задържан през май, заедно с още 230 младежи Ироничното в ситуацията е, че те се демонстрирали за освобождаване на студенти, които са били хвърлили в затвора поради демонстрации. Те най-мирно са демонстрирали в някакъв е, кампус, лагер, е, в е, палатков лагер пред е, централата на ООН в Каракас. Херарго, задържан от полицията, от, отрече, че е бил измъчван през август и е казал, че служител на властта е го е хванал за, кле, за китките, за да, не, за да се предпази от нападение. След което той е бил вързан и увесен е, два часа в даден момент е, е, той пада, получава наранявания по гърба, сериозни стомашни е, травми. Очаквахме, че Херардо Хареро ще бъде прехвърлен, ще бъде изваден от е, въпросния затвор, но вместо това, за наше очудване, той беше прехвърлен за 6 месеца в е, изолационна, в карцер, изолационна келира, келия без прозорци, студена, не е имал контакт с е, хора, с адвокати, което не е законно бил е, е захвърлен в тази е, килия без е, дневна светлина 24 часа. Няма да представа за времето никакви часовници, никакви хора около него. Нашата организация призова за освобождаването му и за медицинско обслужване, медицинска грижа, но след 6 месеца, както казах, той бе върнен отново в тази килия. Междувременно се оказва, че до този момент той не е получил медицинска грижа. Неговото здравословно състояние се влушава, травмите са и раните се възпаляват. Паднал му е зъб, той се опитал с е, лепило да го залепи сам, тъй като не е имал достъп до заболекар. звука започна да прекъсва, така че е невъзможно. We have registered 3,758 attentions. Sorry? Perdone, hay, ahora hay un problema de nuevo de interpretación porque a los intérpretes les llega mal el sonido, así que le ruego que, bueno, como Извинявайте, качеството на звука отново се влуши. Вярно, че повече хора разбират английски, но сега стана технически отново трудно да бъдете превеждан. Продължете както искате на английски и на испански. Над 3788 задържания от 2014, 296 judicial orders, uh, it means between 40 days to one year, At this moment, there are 31 people in jail because of demonstrations, just because of demonstrations, and we have registered uh, 77 people, 77 political prisoners. 77 политически затворници, което включва някои много известни 12 Леополдо Лопес и така нататък. 12 студента са хвърлени в затвора поради това, че са издавали и се отправили послания неблагоприятни по отношение на лица на държавна служба. Как биват третирани политическите затворници? В всички случаи те са в единочки, в карцери, връзките им са ограничени само до преките, непосредственото семейство и адвокати, при някои обаче няма никакъв достъп, бави се, бави, бави се делото, неоснователно бавене и протакане на делото. Например, един от от Един а, е, от адвокатите е, за, на специализирал права на човека бе затворен 10 месеца. Държавните медии се използват от а, е, държавни служители. Следи се всичко с. А, подслужват се разговори тези видеозаписи се взети от затворниците се показват в държавните медии, по държавните медии. cases of torture, which is a very big problem. There are no investigations regarding these cases this time. And I'm talking about, about killings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 Muchísimas gracias, señor Romero. Siento la, algunas deficiencias técnicas, pero ha llegado muy claro su. Благодаря, господин Ромеро. Имаше някои технически проблеми, но посланието ви се чу. И сега да дадем възможност на последният ни е, оратор, отново по видеовръзката. Той Сега ще дам думата именно на господин Марино Алварадо, който е адвокат в Провея, Венецуелска програма за образование и действие по, в областта на правата на човека, да видим дали ще можем да чуем неговото послание. Hola. Оля. Hola. Ме, ме, ме oye? Perfectamente. Bueno, pues usted tendrá que hablar un poquito más fuerte, más alto, para que le puedan interpretar eh, a las distintas lenguas de la Cámara. Se acerca al micrófono y habla de. Ще трябва да говорите по-високо и отчетливо и ясно, за да можем да превеждаме думите ви и да ги чуем. Но когато сте готови, можете да започнете. Казвам се Марино Алварадо. Аз съм правозащитник от организацията Провея. Това е действие за права на човека. Благодаря за възможността да говоря пред вас днес. Виждам господи, госпожа Кабрера, която е в залата, която беше една от жертвите Има и някои положителни аспекти е, в е, Венецуела. Не е толкова черна картината. Например, образованието. Има една значима програма за социално включване, социално интегриране, която се изпълнява в момента. Имахме отвоене броя на студентите в университетите в последните две години – Прави се преразделение на земята по отношение на фармерите, фермерите и като организация за правата на човека Провея, ние всъщност признаваме някои действия на правителството, някои е, действия на правителството на Уго Чавес. Колкото до бедността, до 2012 година бедността намаляваше всяка година, което е много важен момент, елемент от правата на човек. Разбира се, винаги може да се желая повече интеграция, повече демокрация. Въпреки това обаче ни притеснява това, че през първата година от управлението на президента Мадуро бедността спад, се качи с 6% в 17 година и социалните показатели сочат задълбочаване на бедността и 14-та година. Това е неразривно свързано и с въпроса за правата на човека. Разбира се, хората в Венецуела желаят повече социална справедливост и демокрация. Социално-економическите проблеми, които преживяват е, венецуелците в последните години, доведаха до значително, предизвикаха значително социално недоволство, особено в по-бедните слоеве на обществото. Това недоволство се проектира в увеличаващи се, задълбочаващи се протести, блокиране на движението в цялата страна. Може би хората се питат защо работниците в Венецуела са в предните редици на тези протести и повеждат протестите последните пет години. Тези социални протести, този призив за упражняване на правата и критики на правителството не, не бяха прияти, особено радушно от правителството. Те бяха криминализирани, дори хора, които просто искаха, настояваха да е, със своите права, бяха криминализирани ръководители, социални лидери бяха дадени на съд заради протестите. 150 от тях бяха синдикални лидери. 5000 души, около 5000 души бяха дадени под съд поради участие в демонстрации и протестно движение. Правозащитници също са преследвани Целта е, разбира се, да бъдат сплашени активистите. Не постигнаха целта управляващите. Например, международното сътрудничество с водещи протестите беше също бе обект на, на нападение от страна на правителството, връзки с Европейския съюз, сътрудничество за подпомагане на жертвите, за на демокрация, Всички те бяха обект на, на от страна на правителството. Те се, е, и организациите, с които те поддържаха връзки, бяха обвинени в намеса във вътрешните дела на Венецуела. Хора, които протестират за права на човека, се наричат и се е, смятат за национални предатели. Това такива лица не са само обект на наказателно преследване, те биват следени, шпионирани от правителството, просто защото упражняват законното си право да критикуват правителството. Правителството, правителството използва държавни средства, за да сплаши тези хора и да все съмнение по отношение на работата, която те вършат като правозащитници. Обикновено те са сред най-бедните в страната. Правителството на Венецуела води държавна политика за очерняне на международните правозащитни организации. Комисията за права на човека в е, двете Америки бе именно учебна на един форум за права на човека, други е, форуми на ООН също. Правителството не понася, не търпи никаква критика, не прилага, не се вслушва в препоръки, не спазва решения на съдебни решения, предизвикани от е, междуамериканската правозащитна организация. И винаги, когато някоя международна организация или форум е, надигне глас срещу е, венецуелското правителство, те квалифицират това като намеса във вътрешните работи на Венецуела и е, обвиняват международни организации в конспира... конспирация срещу правителството не спазват и никакви препоръки, за да превърнат Венецуела в една по-демократична страна, в която ще спазват правата на човека. Липсата на независимост на обществените органи означава, че гражданите са беззащитни. По отношение произвола на правителството има дискриминации по отношение предоставянето на услуги. Например, омбудсмена прекарва времето си като отхвърля и оборва твърденията на различни организации за правата на човека – Разбира се, е, шири се без, безнаказаност. Много от политическите затворници в Венесуела всъщност са жертви на една политизирана правосъдна система, която не гарантира правото на справедлив процес, а се превръща в машина за несправедливост и е, хвърляне в затвора на опоненти на правителството и дисиденти. Почти свършвам, е, госпожо председател. Затворите във Венецуела са сред най... Е, са сред местата за лишаване свобода, където се шири най-много насилие в света. Опитвали сме се да решаваме проблема с затворническото насилие, въпреки това броя на жертвите, загиналите в затвор са, е, е огромен. 309 е, са убити в затворите през 2014, а между 1999 и 2014 6472 са убили убити нарушенията на правата на човека продължават. И така, почитаеми депутати, благодаря ви за възможността да говоря пред вас от името на жертвите искам да отдам дължимото и почет на представителите на жертвите, и на тези, които работят за защита правата на човека, както и на роднините на жертвите във Венецуела. Благодаря, господин Албарадо, благодаря за вашите усилия и борбата, която водите в Венецуела. Сега да дадем възможност за въпроси и коментари от е, европейски страна на европейските депутати. ще продължим диалога с колегите, които присъстват в залата, но няма да можем да продължим видеовръзката, тъй като тя не беше качествена поначало. Вие чувате, вероятно, но въпроси и отговори ще е трудно да се осъществят. И сега ще изслушаме въпроси и коментари от различни политически групи. Ще започнем с НЕП, които са имат пряка връзка с Венецуела т.е. председателя председателя на Меркосура СИС, е, председател и на е, двустранната делегация. Имате думата. Благодаря, госпожа председател. Нека да ви благодаря много за това, че организирахте това заседание. Подкомисията по правата на човека има е, много важната задача да наблюдава спазването на правата на човека по целия свят. Има страни, които са културно и политически и исторически е, по-близки до европейските държави и е, те заслужават още по-специално внимание е, на зачитането на правата на човека. Провеждаме това изслушване същевременно, проявявайки голямо уважение към Венецуела като държава. Но ние сме длъжни да се занимаем с правата на човека. Ще се занимава именно само и единствено с правата на човека. Няма да правя каквито и да било коментари по управлението на президента Мадуро, защото не за това говорим сега. Въпросите за другите страни на управлението на президента са въпроси, които трябва да се разрешат от самите граждани на Венецуела. Проблемът е обаче, че в Венецуела се вижда, виждат сериозни проблеми с правата на човека и с върховенството на закона. И няма как да се говори изобщо за права на човека, ако върховенството на закона е, е, е застрашено. Затова нека да изразя е, своята солидарност спрямо жертвите на насилие в Венецуела. И тук не искам да се прави разлика между политическите пристрастия или происхода на, между жертвите по отношение на техните политически пристрастия или происход защото това са жертви. Това са често хора, които са проявили активност, политическа активност, борили се за своите права и са загинали. Опасявам се, че твърде често един от основните елементи на върховенството на закона, а именно разделението на властите, просто не действа. Няма независимост на съдебната система. Това означава, че реално няма действително върховенство на закона. Има основни принципи на свободата, свобода на изразяване, свобода на сдържаване, свобода на мисълта. Днес изслужахме представители на различни е, елементи от е, венецуелското общество, е, обвързани с различни политически групи и научихме много. Опасявам се, че всички ни казаха, че се случва следното. Хората, които посмяват да говорят срещу управлението, веднага се наричат дисиденти, предатели и се хвърлят в затвора. Не може да има върховенство на закона, ако се лишават политическите младсинства от техните права. Но за да не а, говоря прекалено дълго, госпожа председател, нека да кажа, никога не съм имала проблеми с венецуелското посолство и с, или с представителите на венецуелските власти, с които сме разговаряли а, до сега. Но през последния месец е невъзможно да се установи контакт с венецуелските власти. Не мога да разбера защо това е така. Чуди се, защо това е така. Нашето безпокойство е основно свързано с правата на човека. Проявяваме голямо уважение към Венецела като държава, към е, историята на Венецела. Е, по никакъв начин е, не се месим във вътрешните работи на Венецуела защото е, и за това не можем да бъдем обвинявани в неоколониализъм, но е необходимо да се погрижим за правата на човека. Аз съм португал, португалец, е, не съм испанец, но много се вълнувам от а, е, ситуацията в страната. Благодаря, господин Хари. Благодаря, госпожо председател. Нека и аз да ви поздравя за това, че организирахте това заседание и да изразя своето състрадание към всички жертви. чието свободи са били нарушени. На последната среща на Евролад обсъждахме този въпрос нееднократно с латиноамериканските си колеги. Доста разделени съмненията ни по въпроса. По-голямата част от американските партньори смятат, че европейската гледна точка по отношение на случващото се в Латинска Америка, в Венецела, е реално е намеса. Ясно е, че ние нямаме право да се месим. Но ние тук нееднократно повтаряме, че тук в парламента много често обсъждаме случващото се извън границите на Европейския съюз, в много различни държави. Говорим не само за Венецуела, за много други държави, говорим за случващото се в тези области, особено там, където има сериозни нарушения на правата на човека. Така че това не е на намеса. Нищо подобно. Това е акт на солидарност. Европейския съюз е, може да се каже, е, се отнася зле към прииждащите мигранти, опитва се да ги върне от границите си е, това е сериозен проблем и това е проблем, който ние тук обсъждаме и го обсъждаме много критично. По същия начин обсъждаме нарушение на правата на човека в останалите страни по света. Аз високо уважавам Венецуела. това е страна, към която се чувствам привързан от гледна точка на политическата си принадлежност, нека да кажа, аз съм социалист и не мога да разбера защо има колеги от левата страна на политическия спектър, които избират да си затворят очите пред случващото се в страни като Венецела. Опасявам се, че има членове на Европейския парламент, които поляризират правата на човека, които разделят страните на две групи. Критикуват правителствата на Колумбия и Мексико, например, но и, и то справо, но ако правителството в съответна държава е по а, левичарско, изведнъж тези колеги замлъкват. Аз стоя от лявата страна на политическия спектър, аз съм социалист но не мога да си затворя очите пред нарушенията на правата на човека. Не мога да си позволя да критикувам едни правителства, а други, понеже е, са левичарски, да оставям без критика. Аз принадлежа на Социалистическата партия в Испания, партията на работниците, лидерът на нашата партия отиде в Москва. По време на резолюцията Фернана де Лос Риос разговаря с Ленин и попита, комунистически режим, който вие водите, ръководите, защитава ли свободите? Ленин, твърди се, отговорил свобод... да, какви свободи? Свободи за какво? А, лидерът на нашата партия отговори свободата да бъдеш свободен. Това е нашето мото. Не е допустимо страни, е, ръководени от президенти като Мадуро, да не разбират, че нарушават свободите на хората и че това е много сериозно нарушение. Дами и господа, това, което се случва в Венецуела в последно време, е изключително вредно за демокрацията. То подкопава демокрацията. И за да може наистина да помогнем на Венецуела, трябва да защитаваме демокрацията, да защитаваме свободите, да защитаваме правата на човека и трябва да го направим. Затова призовавам за избори в Венецуела, за справедливи, свободни избори, при които да няма задържани политически затворници, мирни избори, при които да няма насилие и да може свободно да работи опозицията. Хората трябва да имат право да разговарят, демокрацията трябва да бъде защитавана. Като председател на Евролат дължа, държа на това. Това е основното ми послание. Правата на човека и свободата трябва да бъде защитавана навсякъде, независимо от идеологическите ни убеждения. Без демокрация, без права на човека не може да съществува каквато и да било левичарска идеология. Не може да се е, сложи край на правата на човека, защото се правят е, твърдения, че продължава преврат в Венецуела. Европейската левица е длъжна да защитава свободата и демокрацията това е нещо, което казвам от името на европейския социализъм. Това е за което се борим. Благодаря. Има хора в залата, които э, ви аплодират. Благодаря. Аз не аплодирах публично, не аплодирах шумно, нито тихо, но мога да кажа, че съм съгласен с много от коментарите, които колегата направи. Аз разбира се няма да си изкажа от името на а, левицата, но също времено си давам сметка, че а, контекстът е очертан вече много правилно от моя колега. Нито тази парламентарна комисия, нито която да била парламентарна комисия в Европейския парламент, възнамерява да а, съди управлението в Венецуела или в която да била друга държава. Ние излагаме своята позиция по един изключително уважителен начин и се придържаме към осъждане само на тези действия, които защитават заслужават да бъдат е, осъдени, защото са сериозно решение на правата на човека и на е, демократичните ценности. Трябва да гледаме на нещата е, реалистично. Обичаме Венецуела. Аз съм испанец и поради историческите ни връзки чувствам лична връзка с тази страна. И чувствам ангажимент към тази страна дължи много на Венецела. Много от а, своите политически идеи всъщност съм а, а, научил от Венецела, защото а, години наред в Венецуела свободите се зачитаха съвършено. Спомнете си какво бе казано в пленарна зала. Ме бе казано, че Европейски парламент светлината на случващото се не само има право да е, вземе позиция, но е длъжен да го направи. Член 3 от договора заявява, че в отношенията си с останалата част на света Европейският съюз ще разпространява своите ценности и ще продължи да се бори за защитата на гражданите, на техните права на човека и за пълното зачитане и развитието на международното право и е, особено принципните на хартата на ООН. Мисля, че е, е ясно тук, че имаме съвсем легитимно право да изразяваме своето мнение. Не само право, а и задължение чутото от нас тук днес, наученето и от е, други източници, ясно показва, че правителството на Мадуро мачка правата на човека. Опасяваме се, че всички тези действия имат за цел да отложат свикването на нови избори. Така че това е един от основните елементи тук. Да престанем да вярваме на извиненията, до които превяква президента Мадуро, че политическия климат в момента не е добър за свикване на избори. Той просто се бои, че ще загуби. И Ремон го казва, и ние го казваме, и либералите го казват. Ясно е каква е диагнозата много добре виждаме какво се случва. И за това трябва да вземем позиция, трябва да се изкажем против недемократичното управление и да заявим, че господин Мадуро е легитимно избран, но не продължава да се държи по демократичен начин. Неговото правление е преминало в тоталитаризъм. За това трябва да се борим хората във Венецуела да получат свободата, свободите си обратно и да го направят чрез избори. Политическите опоненти на властта не трябва да бъдат в затвора. Много добре знаем какво се случва, знаем каква е ситуацията, каква е и историята, много добре знаем и какви са нашите задължения, свързани с договора за функционирането на Европейския съюз. И какви са задачите на нашата подкомисия по правата на човека. И има широко съгласие за това в парламент. Заместник председателката ни има думата. Ще бъда съвсем кратка, не ни остава много време. Е, напълно съм съгласна с казаното от е, колегите. И е, толкова по-добре би трябвало да подчертаваме своите единодушие. Единодушната си констатация, че когато говорим за свободата, за демокрацията, за правата на човека, нещата не могат да се идеологизират. В Венецуела, в Бурунди или в Саудитска Арабия няма никакво значение. Нашия дълг е да формулираме позиция, да се изразим и да дадем трибуна на жертвите, на пострадалите от потъпкването на правата на човека. Ние всъщност най-вече се ангажираме с съдбата на жертвите, на пострадалите и ще използваме в тяхна защита всички средства, с които разполага парламентът. Благодаря на всички, които работиха за успеха на, на днешната среща. Благодаря за проявената храброст, впрочем, до сега, днес и за напред. И така, ще полагаме все така усилия, защото бъдещето да бъде по-сигурно, по-благосклонно към тези пострадали хора. Господин Енгел. За съжаление, това, което се случва в Венецуела в момента, всъщност мога да говоря на английски. Ставащо по-настоящем в е, Венецуела, за съжаление, е, характеризира положението и в някои други южноамерикански страни. Е, да вземем 50 и повече години потисничество в Куба и така нататък. Европейския парламент преди няколко седмици водихме дебат посветен на някои крайно неудовлетворяващи тенденции, които наблюдаваме в Унгария. И за мен беше окоръжително да констатирам, че държавни и правителствени ръководители вече не крият безпокойството си по отношение на ставащото в Унгария. Това не наблюдаваме в е, Южна Америка. И това, мисля, трябва да стане ясно е, е, за правителствените и държавните ръководители от този континент. Например, да вземем чилийското, други правителства, които мълчат по отношение на ставащото в Венецуела. И би следвало да се възползваме от всяка възможност, когато се срещаме с официални представители на други, на демократични страни от Латинска Америка, е, да им да ги приканваме е, да не мълчат. Да, не може само Европейския съюз, Европейския парламент да говори за правата на човек в Венецуела. Госпожа Вебер има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз също бих искала да поздравя организиралите днешната проява. Важно е наистина да говорим за ставащото в е, Венецуела. Впрочем, бих искал да ви кажа с какво се занимавах преди да се захвана с политика. Работих в е, неправителствени организации и то в продължение на доста години е, и у дома, и в международен план. Когато се говори от името на една комисия, е, тук е, или по-скоро комитет, не знам как бихме могли да го характеризираме това като неправителствена организация, тъй като самото название на тази организация се съдържа думата политик. Разбира се, аз не пренебрегвам обстоятелството, че има много пострадали ем, невинни хора, но с цялото ми уважение към госпожа Камара, аз не съм убедена, защото вие всъщност е, представлявате държавата. Аз за това казах, че 20 години съм се занимавала с неправителствени организации и никога не съм имала какво ли да било общо с държавата, с правителствата. Ролята на неправителствения сектор е съвсем друга. Но а, а, един въпрос. Аз а, смятам за прискърбно това, че а, Евролак, срещата на върха между Европейския съюз и латиноамериканските страни, не излезе с някаква декларация, с някакво официално изявление – е, по темата, която обсъждаме днес. И в тази връзка, какво е общественото мнение е, в е, Венецуела и, и, и другаде в, в, в Латинска Америка? Журналистите въобще водили се обществен дебат по тези въпроси? Благодаря, госпожо председател. Господин Дегранде заявява, че е поддръжник на демокрацията, но аз бих искал да направя една немаловажна, според мен, оговорка. Кои са представителите? Тук малко е странен списъкът. Имаме НПО, ООН, неправителствена организация от опозицията, е, неправителствена организации, които се числят към политически организации, И също така политик се изказва тук, който е председател на Кръглата маса за е, демократично единство. И фактически тук имаме само един представител на жертвите. Тук е, е, е, е, бяха е, споменати лица, които са намерили обежище в Куба, след това под диктовката на, на, на Пиночет на, на времето са, са пристъпили към някаква дейност. Така или иначе, аз не мога да, да приема това, което вие казвате за резолюцията тук. Търси сравнение между страните от региона, но, но такава съпоставка е невъзможна. Има произведени избори, извършват се държавни преврати, но е странно, че двамата съпредседатели не можаха е, да се споразумеят. Очевидно става въпрос за Евролак. А от друга страна, когато говорим за насилие, насилието е двустранно. В Мексико 80 журналисти са убити, 56 в Колумбия, нито един за сега в Венецуела, а след е, държавния преврат 26-ма. И става въпрос за членове на организацията Кореспонденти без граница. Та трябва да се запитаме за насилието не само в Венецуела. И всичко край се свежда някакси до економиката. Когато левицата е на власт, тя някакси се проваля економически. Когато десницата е на власт, не. Но можем да се позовем на статистиката на ООН. Е, в Венецуела през последните години е, бедността намалява от 42% на 26%. И, и това са официални е, данни, в това число организации на ОНЕ, ФАО се изказват в, в този смисъл. Медицинското обхващане на, на населението също се подобрява. Говори се за безнаказаност. В Мексико 29% безнаказаност и повече от 40 000 изчезнали лица. Спомняте се 42 е, е, студенти, които бяха отвлечени и, и убити репресиите. Националната гвардия на Съединените щати. Националната гвардия на Съединените щати е военизирана. Нали? Те са с бронежилетки, е, с е, е, военно снаражение. Ние, разбира се, никой не ги критикуваме за това. Говори се за студенти, които са въоръжени с огнестрелни оръжия. Аз не знам дали у нас, в моята страна, биха приели спокойно една демонстрация, в е, която е, демонстрантите е, са въоръжени. И най-сетне ще приключа с това. Правосъдието, госпожо председател. Задържаните лица. Впечатляващи са числата. 43 убийства, от които 8 от полицията. Това го признава правителството. 36 обаче проистичат от е, насилие, е, употребено от е, опозицията. Деветима служители на реда са пострадали. По-нататък 215 разследвания, 13 обвинителни акта, служители на правоохранителните органи са били обвинени на три пъти в употреба на прекомерна сила. И така, и така нататък статистиката може да се детайлизира още. Но, като говорим за безнаказаност, съдебната система очевидно дава резултат. Но дали тук става дума за защита правата на човека или за опит да бъде променено управлението на страната? Благодаря. Мисля, че всички поканени тук, е, всички наши гости, независимо е, кои са, е, заслужават нашето гостоприемство и уважение и не би трябвало да се отнасяме към тях е, с нападки. Така, защо се отнася до резолюциите? Е, политическите групи, прочем, е, излъчиха нашите гости, т.е. кандидатурите на нашите гости. Всички политически групи фактически можеха да предложат е, личности, които да поканим и тъкмо и за това са поканени днес нашите гости, такива каквито са. Що се отнася до мен, аз направих необходимото Венецуелското е, посолство също да бъде представено, беше отправена покана – и тук през последните дни аз е, доста разговарях с посланника, за да го убедя да участва. Впрочем, опитах се да вляза във връзка с посланника, без какъвто и да е успех. Впрочем, това за мен е безпредседентен случай. Е, но е, така или иначе, поканата е предадена и венецуелското посолство е сметнало, че не е нужно да се отзовава на тази покана. Аз съм сигурна, че вие бихте се убедил в по-голямата представителност на, на групата гости днес, ако венецуелските власти бяха откликнали по-отзивчиво. И фактически се стремим да организираме една премерена, колкото е възможно, демократична дискусия. А, дипломатическите представители на Венецуела не пожелаха да се отзоват на нашата а покана, инак, що се отнася до Мексико, обсъждали сме правата на човека в Мексико, по-нататък ще обсъдим положението за правата на човека в Палестина, в, в, в Близкия изток. Нашата задача като Комисия по правата на човека е да се произнасяме именно по тези въпроси. Да, да, благодаря ви за тези разяснения аз никого не бих искал да обидя, все пак уверяваме. Господин Фая има думата. Благодаря, госпожо председател. Бих искал аз а, да, да знам а, а, коя телевизия гледа а, колегата, а, а, за да ни пробутва тази съветска в кавички е, пропаганда. Е, това е, е проява на неуважение, казва депутатът към е, когото е обърната тази бележка. В край на краищата трябва да е, слушаме е, е, безпристрастни новини, независимо дали идват от ляво или от дясно. Аз бих искал да благодаря на господин Валеро, на господин Ротеро, на госпожа Бетанкор и на другите наши гости, а на своя приятел Рамон, нека напомня, че аз съм от тук, от политическата група на либерал-демократите, АЛДЕ, И аз мятам, че тук Венецуела е представена. При това е, в лицето на хора, които са рискували е, личната си безопасност, за да се отзоват на, на нашата покана. Не можем да не им благодарим за това. Това са хора е, храбри, смели и, и аз бих искал публично да им благодаря. Аз самия не знам дали бих проявил такава смелост при подобни обстоятелства. Няма да се разпростирам надълго и на широко. Въпросът вече е твърде политизиран. Бих искал да засегна обаче казаното за безнаказаността, за полицейския произвол, за неотделянето на правосъдието от политическата система – аз съм обезпокоен и мисля всички в Европа сме обезпокоени не само е, за свободата на словото, на изразяване на мнение, на достъпа до информация, а най-вече и за безопасността на, на хората, за, за техния живот. В Португалия, откъдето съм, има голяма венецуелска общност И те смятат, че са една от най-пострадалите иммигрантски общности, тъй като са търсили някъде втори дом, където да продължат живота си, да, да допринесат за благоденствието на, на своята е, втора родина. А вместо това а, тези хора са подложени на гонения и те се нуждаят от нашата подкрепа. Ние трябва да им засвидетелстваме доверие и да предприемем, вероятно, и по-твърди мерки от тези, е, до които сме прибягвали до сега. Би трябвало да принудим венецуелското правителство да уважава елементарното човешко достоинство. Щеше ми се да, да задам и няколко въпроса, понеже тук имаме представител на опозицията. Какво върши венецуелската опозиция? Или, или какво би било необходимо да направи, за да се обедини? Можем ли да сме сигурни, че на следващите избори е, наистина ще излезе действителна альтернатива на управлението на Мадуро? Обединена ли е всъщност опозицията? Имате ли, водени ли сте от една обща цел, например, да бъде свален от власт този човек, който не заслужава да бъде на власт. А другата страна, евентуалната альтернатива, се представя от тридесетината фамилии, които фактически управляват страната. И как инак? Ние не, не оказваме подкрепа. Тук Евролат, Евроселак бяха споменати, Нищо обаче не се прави, защото е, е, нашите партньори от Латинска Америка веднага ни обвиняват в вмешателство. Госпожа Благодаря, госпожо председател. Мисля, че се очертава известно объркване ние имаме законното право да се занимаваме с правата на човека и а, при това колегите могат да проявяват своите различни политически и идеологически пристрастия. Аз много внимателно се запознах с списъка гости, и те съставът на, на делегацията от Венецуела фактически представя избора на мнозинството, в е, Европейския парламент, което не ме изненадва. Обаче първият изказал се от нашата е, група, т.е. гостът, когато ние предложихме, каза някои интересни неща. Що се отнася до останалите, те твърде бързо преминаха от факти към мнения – за това как да се управлявала економиката, как да била преодоляна инфлацията, глада и така нататък. Естествено, всеки може да има мнение по тези въпроси, но в случая това мнение няма отношение към темата ни. Мнението не може да подмени фактите. И още по-малко, възоснова на така изразените мнения, Европейският парламент не би могъл да предначертава пътя на Венецуела. Това е право на суверенния венецуелски народ. А той го е правил и до сега. На, на избори, избори наблюдавани от института на президента Джимми Картер, например. И на второ място от съществено значение е правосъдието да действа, да, да си върши работата. И нашата група, трябва да кажем, се изказа против официални изявления на парламента в случая, тъй като това според нас би послужило на нечи политически цели. Е, такива е, действия някак случайно винаги се извършват при предстоящи избори. Но още повече, за да се гарантира е, независимата и, и независимостта и, и е, е, дееспособността на венецуелското правосъдие, е, е, ние, Европа, не би трябвало да упражняваме вмешателство е, в конституционното устройство на страната това би противоречало на самото разделение на властите. Според нас латиноамериканските регионални организации, обвиняващи Латинска Америка и Карибите, биха могли по-уместно да се намесят. Латиноамериканската страна, прочем, изказа противоречиви политически становища на последната среща на Евролак – и по този начин не се стигна до декларация. Освен това не съм изненадана, че Венецуела е, не проявява особен ентусиазъм по отношение на един съд за правата на човека за Латинска Америка. Впрочем, Венецуела не е изключение в това отношение. Та ние изцяло отхвърляме, искам да кажа. Всякакви опити да се извлече политическа, явно политическа изгода от днешната ни проява, да се използва тя за вмешателство във вътрешните работи на Венецуела. И прочим, не е съпадение, че не сме чули за него, но през 2002 година имаше преврат. Председателката прекъсва. Имаше преврат в Венецуела през 2002 година и опит да бъде легитимизирано правителство с признанието на САЩ, Испания. Впрочем, BBC показа много добър документален филм за е, това събитие и прочим за участието на гражданското общество. Благодаря. Да дам на двамата ни гости думата за заключение. Да. Благодаря. Бих е, искала да отговоря на зададените ни въпроси. Господин Асис. Пита дали има някаква реакция на, на, на съда, на съдебната система. Ние сме се срещали е, с представители на, на съдебната система. Е, следим е, всички случаи. В някои случаи, благодарение на нашата намеса, се е стигало до е, осъдителна е, присъда. Аз работя в Министерство на жилищното осигуряване, но при все това на, на, на, на два пъти бях жертва на посегателства, дори семейството ми, малката ми дъщеричка бе обект на, на посегателство. Така че това, че аз съм държавен служител, не ме предпазва а, а дъщеря ми, впрочем, можеше да пострада най-тежко от а, газовете, с които силите на реда а, нападнаха района и детското заведение, в което се а, намираше дъщеря ми. Та, сега, що се отнася до студентите, до, до е, изтезанията и прочее, господин Оскар беше тук, е, той е е, загубил ръката си е, в, в резултат от взрив е, от е, страна на, на така наречени мирни студенти-демонстранти. Е, има е, представители на държавни ведомства, Е, които живеят до ден днешен с куршум в тялото си. Друг един случай на пребита от студенти, жена държавна служителка, която е, в резултат от побоя е, не може да повече да има деца. И значи разумно трябва да погледнем и, и да обърнем внимание на жертвите и на едната и на другата страна. От името на моята организация, продължаващия преврат, говоря, е, през, е, ние обединяваме много от пострадалите. Е, имаше тогава, знаете, един кандидат в президентските избори, който загуби и комуто тази загуба не допадаше и той призова своите последователи да дадат воля на, на своето огорчение, на своя гняв, на, на своята омраза. Тогава тълпи е, е, се насочиха към избирателните пунктове, към здравни заведения и ги е, нападнаха и някои от тях е, дори прегазваха хора с е, автомобилите си. Е, загинаха деца. И това по призива на политик, недоволен от политическия процес. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на почитаемите депутати за изказванията, за зададените въпроси. Аз те, разбира се, имат демократичното право да е, изразяват мнението си в Европейския парламент, така както у дома. За съжаление, в Венецуелския парламент това е невъзможно. Председателят на Венецуелския парламент е, гледа на парламента като на бащиния и определя кой ще говори и кой не. Оскърбява членове на, на събранието, някои а, е, са били а, извеждани от залата просто за изразяване на собственото си политическо мнение – е, и това без съгласието на депутацията, т.е. без каквото и да било обсъждане на това дисциплинарно действие. Така че, когато една идеология окичи себе си с е, е, санкцията на научната истина, така да се каже, тя много лесно слага знак на равенство между субективни мнения и факти. За, за някои хора убедеността автоматично води до право и до монопол върху истината. Което, разбира се, е очевидно нелепо. Сега, накратко и, и с цялото ми уважение, първо, нека кажем, че ние сме за това всички венесуелски граждани да могат да живеят съвместно, без който и е да било да бъде изключен, отхвърлен от обществото. Насилието през последните години е осъдително, независимо от това кой е виновен за него. Разбира се, правосъдието е, има, има своите недостатъци. Държавното обвинение е обзето от една особена нагласа по отношение на политиката. Според Венецуелската конституция съдиите са избираеми, но това не става. Е, по-нататък Конституцията е, се предвижда квалифицирано мнозинство за избиране на членовете на Върховния съд, е, на главния прокурор и на омбудсмана. Което обаче не стана. Сега изпълняващите тези длъжности са избрани с обикновено мнозинство. и представителят на комитета Гуаримба, на пострадалите от Гуаримба, каза тук как други организации, уж неправителствени, са изцяло под влиянието на, на държавата. Въобще как е възможно да се търси истинска справедливост, да се очаква истинска справедливост, след като държавата контролира практически всичко. Няма правосъдие и няма доверие в, в правосъдието в Венецуела. Правителството твърди, че промените в Венецуела са необратими, че постигнатият прогрес е траен, но това не е така и ние много добре го знаем. Никое мнозинство не е вечно, никое малцинство не е осъдено да бъде непрекъснато малцинство. Аз съм напълно съгласен, но никой няма да ви разбере, ако не поискате думата и не говорите в микрофона. Да, да, извинявам се. Ние сме, се чувстваме абсолютно безсилни предвид това, което чухме днес тук. И е, точно това трябва да, точно това трябва да поправим. Нещата трябва да се разрешат е, чрез политически вод, чрез е, избирателната бюлетина. Или, нали? като е, резултатите от едни избори трябва да се зачитат, независимо кой е удовлетворен от тях и кой не е. Венецуелското правителство смята, че е неприемливо Европейският парламент да заявява своето становище, обвинявайки го в вмешателство. Венецуелското правителство, разбира се, не би се оплакало, ако някой друг парламент някъде другаде е, би направил изявление в подкрепа на Венецуела. Даже напротив, поводът би, би, би бил използван за е, пропагандни дивиденти. Уругвайския сенат, например, е, Колумбийската камера на представителите, Перуанския конгрес, двете камери на Чилийския парламент, Бразилския сенат, Национално събрание на Коста Рика, всички те повдигат въпросите, каквито повдигнахте вие, по същия начин почти. И а, е, техните изявления бяха посрещнати с оглушително мълчание – и а, с обвинения в а, постколониално европейско вмешателство. В Венецуела всеобщите човешки ценности не, не се възприемат. Венецуелското правителство смята, че е дошло на власт завинаги. Господин Косо тук изразява изненадата си че съм разговарял с Междуамериканския съд за правата на човека. Съдът е създаден по договор, международно правен акт, седалището му е определено по Американската конвенция за правата на човека. Всички латиноамерикански страни членуват. Уругвай напусна. Защо не, не се оттегли Чили, например? всеки, всеки би могъл да се оттегли, да напусне. И нали, понеже това са съвсем независими страни. А Венецуела никога не, не е била марионетка на, на САЩ дори по време на правителства, на които аз не гледах с особено добро око. Когато, прочим на времето Америка бе поискала да, да се е, нападне Доминиканската република, нали, реакцията, която, с която му, му отвърнаха, бе такава, че той съжали, че въобще си е отваря устата. неправителствените организации, вие, вие ги чухте. И според мен думите им бяха обективни. И, и тук а, става дума за хора, правозащитници от години, 98 година и след това. И в крайна краща всеки има свое мерило за нещата и за съгласието си с е, околните. Помня един филм е, на Коста Гаврас. Е, Ив Монтан беше в главната роля. Зед. Той не беше показан в Испания. А мисля и в Португалия не е показан предвид тогавашния режим. А в Венецуела имаше много политически е, е, изгнаници от Испания и Португалия. Тук някои от тях бяха споменати. И Мануел Гарсия Пелайо, Аугусто Писоньеро, всички тези знаменити хора, талантливи хора, които допринесоха за е, венецуелското общество. Та, когато някои международни организации публикуват статистика, все СЕПАЛ, ФАО, ам, публикуват статистика за, за е, бедността, за, за степента на развитост, ние не можем да вземаме все пак тези данни на доверие, тъй като тези организации са в значителна степен под американско влияние. но Трябва да видим какво става на място. Покупателната способност драстично намаля. Е, поради, поради инфлацията. Бедността расте. Все пал сега казва, че е, броят на бедните ще бъде по-голям, отколкото преди 15 години. И когато САЩ каже нещо, което ни огажда, много се радваме. Обаче, когато Комитета против изтезанията и групата за произволните арести е, публикуват свои данни, е, някакси е, им обръщаме гръб, защото не ни отърва. Така на краща и правителството в такива случаи винаги ще ви каже, че се намесват във вътрешните работи на една суверена държава. И когато някой отвън започне да критикува Венецуела. И... Веднага, когато бива критикувана Венецуела, се среща, че това е суверенна държава. Когато аз бях депутат, и правих опити в Чили или в Куба, т.е. да организираме дебат за правата на човека в Чили или в Куба, реакцията беше подобна. И такова е поведението на всяка диктатура. И ние поне лека по лека се отърсваме от е, тази представа, че е, мнението е, е форма на намес, на вмешателство. Питате за е, единството на опозицията. Мисля, че ние сме, сме едини и ни води общата цел да се приложи е, буквата на Конституцията от 1999 година. В това сме едини, независимо от другите различия помежду ни. И ако постигнем успех на следващите избори, ние ще управляваме от името и в името на целия народ. Благодаря ви много. Благодаря на всички за вниманието. Венецела ще продължи да ни занимава, ще продължим да следим развитието на нещата там. Благодаря.